because I am waiting now for five minutes. Good afternoon, ladies and gentlemen, dear, dear colleague. Um, I have been waiting now for five minutes. Колеги, чакаме от 5 минути. Вече имаме кворум и е чудесно, че може да започнем. Ще ви съобщя какво решихме на заседанието на координаторите. За октомври имаме дневния ред, променихме някои неща, няма да, ги обс... да обсъждаме насоките, ще ги обсъждаме по-късно. Становището за Средиземноморието и, мигра... и подхода към миграцията ще ги обсъждаме тези неща. Не през октомври, а на, а на по-късен етап. Освен това, няма да излизаме с становище с освобождаването от отговорност 2014 година и освен това ще обсъдим петиция 0907 за използването на официалния език в България. Ще изпратим писмо до българските власти за въпросите засегнати в тази петиция. Освен това, ще изпратим и запитване, свързано с състоянието на хората с увреждания. Освен това, предложих компромиси по 6 петиции. Те бяха пред, приети. ще глас, гласувахме допустимостта на една петиция. Тя бе обявена за допустима и бе приключена. Другите петиции ще бъдат обсъдени по-късно, тъй като нямахме време, защото трябваше да гласуваме в пленарна зала. За 2016 година имаме календара и освен това Говорихме за мисиите. Ще отидем през е, февруари в Испания и през май в Ирландия. Нека помислим за състава на мисиите. Ще помоля колегите да помислят за това. Освен това, говорихме за изслушванията. Ще имаме изслушване за фундаменталните права. Член 51 е това. Освен това, ще имаме изслушване за прозрачността и свободата на достъп до информация на европейските институции. Точка 7. Работната група за защита на интересите на детето е отчредена днес и Елеонора Еви е нейният председател. Поздравление още веднъж. Това е нещо много важно, което се случи, защото имаше доста петиции, които е хубаво да бъдат разгледани от тази работна група. Желая добра и ползотворна работа на членовете на тази група. Становището за допустимостта на петициите, свързани с Югендамт, бе получено този месец. Координаторите решиха да се занимаят с две петиции от 2013 и 2014 година. Тези две петиции бяха обявени за недопустими. На 5 и 7 ноември ще има мисия в Обединеното кралство. Одобрихме дневния ред, но не можахме да го обсъдим. Надявам се, че това ще е ползотворна мисия. Отново повтарям, Обединеното кралство през ноември. Тогава ще е тази мисия. А сега нека преминем към точка 11. 0360 от 2009 година от Кети Сайнот. 1 милион и около 400 хиляди са подписите на хората с увреждания по тази петиция. Давам думата на Симона Кирантано от Европейския форум за хората с увреждания. Имате думата. Господин Калве иска думата по процедурен въпрос. Съвсем накратко. Аз не разбрах какво се случи с точка четвърта от заседанието на координаторите. По отношение на препоръките, които бяха оспорвани, компромисите, които бях предложила, бяха одобрени за 6 петиции. Първите 6. След това говорихме за 1990 от 2014 година и всички останали бяха отложени. Ние гласувахме по петиция 1990. Не, не, не, не говорим за едно и също нещо. Аз помолих координаторите да попитат за правно становище по въпроса за допустимостта за някои петиции. Аз разбрах, че е гласувано и че петицията, по която сте гласували, няма да бъде допусната. И аз искам да разбера какво се е случило с моята молба за искане за правно становище, защото ситуацията е неприемлива. Нямаше решение по този въпрос, защото нямахме време. Имаше много наситен дневен ред. Това не е обаче, което ми казаха двама координатори. си имате думата. Благодаря. Ще премина на испански. Що се отнася до петицията от господин Калвет, член на нашата комисия. Петицията за независимостта на Каталуния бе обсъдена на заседанието на координаторите и всяка петиция, която засяга нарушаване на правилата на договора или нарушаване на целостта, териториалната цялост на дадена страна би трябвало да бъде обявена за недопустима. Освен това, казахме, че е политически и, и процедурален въпрос, за това няма нужда от правно становище да бъде изискано. Това е накратко. Това мисля, че беше решено. Нали така? По отношение на тази петиция, искам да кажа, не сме обсъждали нищо свързано с тази петиция. Това е, което казахме в общи линии, че по принцип за тези петиции за тези петиции казахме, че няма да се впускаме да разглеждаме всяка петиция по-отделно, но че всички петиции, които, са по, които имат подобни референции, ще бъдат третирани по този начин. Аз мисля, че Беатрис е, правил, е права. Социалистите, либералите, ЕНП бяха съгласни, господин Мариес беше съгласен, имахме мнозинство, че нямаме нужда от правно становище, защото петицията е недопустима. Трябва да подчертаем това. Така че петицията ще бъде обявена за не, не, недопустима. И истината е, че Както каза председателката, ще се върнем към тези въпроси на следващото заседание, защото искаме нещата да бъдат и е, излети в писмена форма. Така че господин Мариас, НП, всички подкрепиха е, предложението на Беатрис е, тези петиции да бъдат обявени за недопустими. Беатрис, да, наистина, ние не говорихме за отделни петиции. Просто колега попита как стои въпроса за допустимостта, така че това е нашият общ подход. На следващото заседание ние ще излезем с писмено становище но моля секретарията да си отбележи този факт. Ние не говорихме за отделни комисии, ние говорихме за критерии за недопустимост за всяка петиция, която, в която става дума за нарушаване на договорите или за нарушаване на териториалната цялост на страна. Мисля, че трябва да прекратим този дебат. Е, имаме споразумението между политическите групи и решихме да процедираме по този начин. Но не говорихме е, за, по, за останалите спорни препоръки от моя страна. Спряхме след първите шест. Ще, ги, ще обсъждаме останалите на следващ етап. Не, не, не. Не става дума за това. Аз искам да разбера какъв е отговора на моята молба. Нещата не са ясни, защото въпросът е много, много важен за европейските граждани. Аз искам правно становище за допустимостта на една такава справедлива петиция. Това е. I, have to apologize for, for Искам да се извиня за това прекъсване на дневния ред. Петиция, по която представител на форума за лица с увреждания И сега ще дам думата за 5 минути, за да бъде представена тази петиция от името на вносителите. Благодаря от името на Европейския форум на лица с увреждания. Приветстваме дискусията, която се води днес. Най-напред искам да благодаря на милионите граждани, които успяха да съберат подписите за по-малко от 6 месеца. За първи път организация е събрала толкова силна подкрепа за толкова кратко време. Това говори за ангажираността на гражданите. За съжаление говори за пропаста между гражданите и управляващите. Това между 2007 и 2009 година. За съжаление, през последната година Кризата засегна Европа и мерките на строги економии предизвикаха бедност и маргинализация. Увеличи се бедността сред лицата с увреждания. Водим този дебат днес и ситуацията се е променила или поне нормативната база се е променила. Всъщност Европейския съюз ратифицира Европейската конвенция за правата на лица с увреждания и Европейския съюз получи ясни препоръки за изпълнение на конвенцията и спазване на задълженията. Комисията Пети участва активно в дебата. В съответствие с тези препоръки, в съответствие с кампанията 1 милион за лица с увреждания и ви призоваваме да направите всичко така, щото дискриминацията да бъде заличена от континента. Призоваваме за приемането на категорична директива за борба срещу дискриминацията, за да се защити цялото население, в това число лицата с увреждания, от дискриминация в жилищно останяване, пазара на труда, социална защита. За съжаление, лицата с увреждания са жертва на дискриминация в училищата. Тези лица нямат достатъчно информация, що се отнася до правото им на здравеопазване, до застраховане и социална защита. Призоваваме и да се приеме амбициозен акт за лицата с увреждания. Европейския парламент пое ангажимент, комисията пое ангажимент, все още очакваме тази директива да бъде прията, за да осигури равен достъп на всички. Също така настояваме за разработването на цялостна стратегия за, в изпълнение на конвенцията на ОНЕ, така че уврежданията да станат част защита на деца с уврежданията да станат част от всички политики. Сега господин Оливиера от комисията има думата. Добър ден, госпожо председател. Европейската комисия се отнася много сериозно към тези петиции от самото начало. Както знаете, след като петицията беше представена, Комисията представи предложение за директива за равно отношение с амбициозна цел – от една страна борба срещу дискриминацията, в това число и на основания с увреждания и също така в областта на социалната защита, здравеопазването и достъп до стоки и услуги. В това число жилищно настаняване. Не забранена е не всяка дискриминация, но това но тук има специални разпоредби за лица с уврежданията. Държавите членки са длъжни да задължат доставчиците на услуги да гарантират наличието на достойни жилища. Това е сериозна стъпка за привеждане в изпълнение на исканията на 1 милион 400 хиляди подписали са под петицията. Какво е състоянието към момента? Предложението е блокирано в съвета, защото правното основание изисква консенсус на всички правителства. Има известно основание за надежда, защото наскоро тонът се промени. От една страна председателят Юнкер през 2014 година, т.е. миналата година, когато представи програмата на новата комисия пред парламента, посочи тези предложения като приоритети каза, че ще се опита да убеди държавите членки да приемат текста в съвета. От другата страна, през декември миналата година имаше министерска среща на държавните служби, отговарящи за социалните въпроси. И там беше постигнат консенсус, че тази директива е необходима, но също така и тя е, трябва да има широк обхват, социална защита, достъп до всеки услуги и така нататък. Много е важно също така, че Министерската среща отхвърли възможността да се приеме предложението в съответствие с процедурата за силено сътрудничество, т.е. някои държави членки могат и да не бъдат членове. Тази възможност беше отхвърлена което, благо, което е благоприятно от гледна точка на потребностите на директивата. Всички държави членки, които се изказаха, обявиха подкрепата си за директивата и никоя държава членка не отхвърли директивата. Последното, което мога да кажа е, че Люксембургското председателство разбира се работи по това досие. Те искат да съсредоточат усилията си върху разпоредбите, отнасящи се до лицата с увреждания. Искам да изразя благодарността на Европейската комисия за непрекъснатата подкрепа на Европейския парламент, а също така и за подкрепата на организацията 1 милион 1 Million for Disability. И накрая комисията работи по акта за достъпност. Могат да ви бъдат предоставени допълнителни подробности от лицето, което отговаря за този акт. Е, това лице ще присъства след е, половин час е, за обсъждането следващите дискусии. Председателя на Европейската комисия каза, че възнамерява да приеме текста до края на тази година. Благодаря ви и аз. Благодаря ви и аз за стегнатото и наситено със съдържание изказване. Сега ще дам думата на колегите. Беатрис е първата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за изложението и за информацията от комисията. Искам само да обърна вниманието ви към въпрос, който е много важен. Тоест, отнасящо се до доклада за лица с увреждания. Ратификацията се натъква на съпротигава, при това необоснована държави членки като Италия и Германия – се съпротивлява с някои елементи. Италия и Германия а, с, говорят за защита на а, интелектуалната собственост и искат тези въпроси да бъдат а, включени в а, дебат за търговското право. Комисията по петициите изигра важна роля в миналото при ратификацията. Искам да попитам Комисията по петиции и председателката да се намесят, да се предприемат практически мерки, може би да се помоли господин Шулс да се намеси и да се обърне към председателството на съвета и да поиска незабавна ратификация. Правните служби на парламента са приели компетентността като основа всички подписали конвенцията от Маракеш трябва да е ратифицирана. И това се отнася не само до достъп до култура и знание, но и достъп до е, образование като цяло. Трябва да преодолеем всички пречки пред е, достъпа до образование. Образованието трябва да обхваща всички лица с увреждания. Има една писмена декларация озаглавена би prepared или бъдете готови и комисията трябва да приеме, че няма основания, няма претекст а, за, за да се обосноваят а, закъсненията. Председателката. Имам чувство, че вие говорите за петиция 12, така че по 12-та петиция няма нужда да се изказвате основ, отново а, няма да бъда тук. И не исках да пропускам възможността. Толкова е важен въпросът. Стига да успеем да се справим с времето. Аз ще положа максимални усилия. И слушахме становищата и виждам, че колегите са съгласни. Сега ще дам думата на господин Герике. И така. Е, one million for disability. Благодаря. Като депутат аз подкрепям петицията 1 милион за хора с увреждания, докато, доколкото разбирам, 1 364 984 подписа, това са страшно много хора. Аз се боря с вас за Европейския съюз, в който е, интеграцията за хора с увреждания е гарантирана. Затова не смятам, че сме направили достатъчно в този смисъл. Аз искам да се спра на следното. Би трябвало да започнем още с акта за доста планиран още от миналата комисия. Така ще укрепим и вътрешния пазар. На следващо място би трябвало да има паспорт за хора с увреждания, който да е един, единен в Европейския съюз, който да може да дава и право на паркиране на хора с увреждания. Освен това, ние всички сме против дискриминацията на хора с увреждания. За това би трябвало да има директива против дискриминацията на хора с увреждания. Това не би трябвало да е проблем. Благодаря. Thank you very much. And now I would like to... I'm looking... Сега, като погледна към часовника, има много, много желаещи, но давам думата на госпожа Дановка. Не, господин Мариас. Сега, наистина трябва да приключиме с списъка на изказващите се. Господин Марта, имате думата. Аз не бях поискал думата, но след като ми я давате. Но... Благодаря на носителите на петициите, че привлеч, привлекох още веднъж вниманието ни върху липсата ни на а, смелост и воля до известна степен, защото в крайна сметка ние се провалихме пред една част от европейските граждани, а това са пълноценни граждани. В а, моята страна предприятията са задължени да а, назначат известен брой хора с увреждания. Много от тях предпочитат да платят а, глоба, вместо да го направят. Така че пътят е още дълъг. Но днес е приоритет е на комисията и на съвета е, нали, да е, се изпълнат правилата, залегнали в пакта за стабилност, независимо, че по този начин извиваме ръцете на гръцкия народ. Виж, там, там сме много добри, но а, аз бих искала да има същата смелост и готовност да се работи за хората с увреждания. Благодаря, Льоса. Благодаря. На, първото, на първо място бих искала да поздравя Европейския форум за хората с увреждания. Наистина тази петиция е уж много своевременна. През 2008 година приехме конвенцията на ООН за а, хората с а, увреждания. Всички а, се подписахме под нея. Европейския съюз на първо място. През месец август а, бях а, на заседание на ООН, което имаше за цел да направи равносметка за начина по който се изпълнява тази конвенция. Тук се е, говори за, за транспорт, за заетост е, или насилствените аборти, практикувани върху жени с увреждания. Евро... ООН изпрати доклад до европейските институции, в, кои... в който има препоръки към Европейския съюз а, за неща, които трябва да бъдат променени. А, мисли за това смятам, че тази петиция трябва наистина в момента да бъде в нашите папки и да работим по нея. За първ път Европейският съюз се подчинява на контрола, ако мога така да се израза, на ООН до, до края на годината може би ще излеземе с ново предложение за законодателство по тази тема. Това ще бъде наистина една огромна крачка напред. А, и в стратегиите на Европейския съюз трябва да се вписват и мерките за хората с увреждани. Трябва непременно да разгледаме проблема свързан с насилственото а, а, стерилизиране на жени, а, так, независимо от това, че хората са с увреждания, те са пълноценни граждани, които имат право да гласуват, а, имат право да се възползват от включващо образование. А, Испания беше от водещите при подписването на договора от Паракеш така че, госпожо председател, смятам, че тази петиция трябва да продължава да бъде отворена, да се работи по нея, тъй като има много път който ще трябва да извързим, да извървиме и трябва да отговориме на доклада на ООН с конкретни действия от една страна от институциите, от друга страна от държавите членки. Наистина много а, тази, е, петиция е много своевременна. Госпожа Борт, благодаря, че ми дават възможност да взема думата, макар и да не съм член, на комисията, съм работила цяла, цял живот с хората с увреждания. Искам да подкрепа е, петицията. Аз съм член на комисията по култура. Гражданството е част от нашия дневен ред, така че бих искал да благодаря и да поздравя всички, които са свършили тази работа. Вие просто не се предадахте, вие събирахте е, подписи. Ту с това показахте наистина, че сте достойни граждани. Това е гражданство. Така, това е тежка, тежка работа да постигнете тези резултати, дори когато, когато хората нямат е, е, увреждания. Така че аз е, глас, гласувах за европейската кампания да бъдете с нас. Това наистина е една много важна, много а, е, смела активна кампания. Във всеко четвърто европейско семейство има човек с увреждания. И пред, пред, пред, представете си, ако бяхме тук в е, залата, колко хора с е, увреждания щеше да има. Някои са по-явни, други са е, по-скрити, така че още веднъж искам да ви поздравя за свършената работа и тая работа Соледа. Аз също ви, ви, под, ви подкрепям, подкрепям всички хора, които са работили по кампанията са хора с увреждания. Тази петиция и други показват, че комисията все още има много пропуски и има и пропуски в Европейския съюз като цяло свидетели сме на а, недостатъчни грижи, на известно нехайство спрямо хората с а, увреждания, както казаха и авторите, и а, представителите на асоциацията. Имаме нужда от една обща от европейска рамка, а в момента сме свидетели на а, блокиране. ООН лансира апел, призив за а, бързото ратифициране на а, конвенцията. Надявам се, че ще му че ще можем да спазиме конвенцията на ООН и да изработим необходимата директива. Аз лично като представител на социалистите и демократи ще работя за това. Ние ние, а и предат председателят Юнкер в е, работната програма на комисията за 2016 година спомена това. Ние трябва да запретнем ръкави. Мисля, че нашата комисия е абсолютно един, единна. Трябва да изискаме от съвета да а, е, деблокира е, работата по тази директива. Следващия. Благодаря, госпожо председател. И си изчитам тук тези заключения и не съм съгласна. Тук се, тук се казва, че а, комисията счита за а, неподходящо да продължи и така нататък. Аз Не смятам, че комисията е извършила необходимото проследяване хода на нещата. Имаме проблеми с законодателството, хоризонталната директива, директивата за увреждания. Аз лично през 2006 година бях автор на доклада за Европейската стратегия за недискриминация. Тогава го бяхме, обсъждахме недискриминационните мерки и за специалните категории и увреждания. И като изчитам то, като чета тази петиция, виждам, че проблема въобще не е решен, нищо не е направено. Естествено, че подкрепям инициативата Бих искал да знам кои страни са по-активни от други, откъде сте събрали повече подписи. Боя се, че моята родина не е много активна в тази област. Пожелавам ви всичко най-добро но аз също смятам, че тази, комисия, тази петиция трябва да бъде, да бъде отворена и комисията да предприеме много по-активни мерки. Господин Мариас и госпожа Еви, бъдете кратки. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да поздравя Европейската федерация за хората с увреждания за поемане на тази важна инициатива. Като погледнем броя на подписите, просто то е впечатляваща. Виждаме, че те наистина са се борили много, но има още много какво да се направи. Аз също смятам, че тази петиция трябва да продължи да бъде отворена, тъй като е, има още много проблеми, свързани с дискриминацията, достъп, образование, заетост. Това, тези проблеми продължават да съществуват и ще продължават да съществуват. Така че е необходимо да приемеме съответното законодателство. Трябва също така да се придържаме към решенията на ОНЕ А, наистина всички сме единодушни, че трябва да се предприемат действия и мерки за всички хора с увреждания. В Гърция хората с увреждания са изправени пред огромни проблеми, защото по силата на меморандума техни, помощите бяха урезани, техните пенсии бяха намалени, така че техните проблеми са още по-големи, отколкото на другите. Така че тази петиция трябва да продължи да бъде отворена, за да подкрепяме всички е, хора с увреждания. Съвсем набързо. И искам да благодаря на Федерацията и всички лица, които са тук, за да представят важната петиция. Тази петиция говори за всички е, недостатъци на Европа. Има свободно движение на стоки и капитали но за хората това не въжи. Виждаме, че има огромни разлики между държавите членки. Очевидно е, че има много работа по тази тема и е много важно да, да продължим работа, за да бъде прията максимално бързо директива в областта на уврежданията. Благодаря. Сега давам думата на вносителите. Very short за много кратко обобщение. Thank you so much. Thank you. Благодаря много. Благодаря за вашата подкрепа. Ще продължиме да, подкреп, да ви подкрепяме, да подкрепяме работата на комисията, съвместно с други представители на гражданското общество. Така че и а, очакваме да получим и начина по който се, а, се отговаря на предложенията и решенията на ОНЕ. Благодаря. Колегите от всички политически групи изразиха своето възхищение от начина по който вие работите. И две от трите европейски институции са а, наистина много а, единни в случая. А, макар и да има и някои държави членки, които а, се бавят, дърпат на нещата назад и блокират ратифицирането. Аз ще изпратя писмо до Люксембургското председателство настоявайки на това, че просто е недопустимо държави членки да блокират а, приемането на толкова важна а, директива. Искам наистина да, да, да, да повдигнем публично на въпроса, кои са тези държави членки, които имат а, продължават да блокират работата на съвета. Така че, естествено, петицията остава отворена. Ще изпратиме а, писмото до председателството плюс а, съвместните изявления. И разбира се, ще се позовеме на казаното от колегите. Радваме се, че и председателя на комисията и че цялата комисия ни подкрепят в този конкретен случай. Така че това са действията, които ще предприеме. Благодаря ви. И сега преминаваме към следващата петиция 0924-2011 година от името на Европейския съюз на слепите. Дан Песко е от Кралския национален институт на слепите и Вов Лонгмен. И давам думата на двамата. Има, разполагате с 5 минути. И след това ще изслушаме комисията. Thank you, uh, chair. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми дами и господа, аз от много време се занимавам с проблема за ратифицирането на договора от Маракеш, така че слепите хора да могат да имат достъп до книги. Но въпреки това, договорът все още не е влязъл в сила 26 месеца след като договорът беше подписан, той все още не е влязъл в сила. Е, Индия е ратифицирала договора, Аржентина, Мексико. Защо не Европейският съюз? Чуваме от председателството за желанието да се подпише, но имало технически дискусии. Всъщност, нератифицирането на договор, което позволява слепите да има достъп до книги, е липса на политическа воля. Апелирам комисията да подкрепи тази кампания за, с ясен график за ратификацията. Апелирам държавите членки да не се крият зад е, различни правни или технически аргументи и да ратифицират договора. Надявам се те да покажат симпатия и разбиране към проблемите на хората с увреждания. Не би трябвало да се чака становището на съда е, и нов, ново решение на съвета. Това са все независими, е, това са все излишни е, процедури. Може би в пленарна зала може да се изисква, да се изиска незабавната ратификация. Подобна мярка понякога се оказва наистина много ефективна. Ние знаем, Европейският съюз се застъпва за човешките права, но сега е именно времето да защитим правата на слепите хора. Това е което искам да кажа като вносител, а сега ще там думата на Волкан Хангеман, който е председател на Европейския съюз на слепите. Уважаеми дами и господа, според Съюза на слепите в Европа и в свет, и Съюза на слепите в света, само 5% от книгите са приспособени за ползване от слепи хора. Било то като аудиокниги или като книги в брейл шрифт. А в трети страни е, този процент е само един. Само в Европа има 30 милиона хора, които не могат да виждат и говорим тук за бедност по, по отношение на достъп до книги. На 30 април 2014 година Европейският съюз подписа договора от Маракеш. Това беше една малка стъпка по пътя за подобрение на достъпа до литература. Всички, които от години чакаха този международен договор, се надяваха, че този договор ще бъде ратифициран скоро от Европейския съюз. Но тези надежди не се спъднаха. Вместо това виждаме, че комисията и съвета не могат да се споразумеят и не знаят кой е компетентен за кои сфери от договора. За съжаление и Германия, наред с някои други държави членки, не са готови да разберат каква е истинската цел на този договор и да загърбят, загърбят своите недоразумения. Всъщност става думата за реализиране на едно човешко право, правото на информация. Информациите са основата, на която ние взимаме решенията си. Безспорно е, че липсата на информация оцветява много негативно качеството на нашия живот – Литературата съдържа различни информации, които са важни за нашия живот, за нашия професионален, социален, културен и личен живот. Участието в този живот и участието и, и достъпа до тези информации не бива да бъде блокиран за някои хора. Това е целта на договора от Маракеш и това се надяваме да разберат онези, които блокират ратификацията на договора. Когато аз като германец искам да уча испански, тогава трябва да си купя в Испания книга, която е издадена на Брейл. Една сляпа студентка в Швеция, която следва економика. Трябва да може да си закупи английска литература в англоговорящи страни, е, приспособена литература за ползване от слепи хора. Всички тези подобни въпроси са заложени в договора от Маракеш, но не са отразени в законите за авторско право на държавите членки и на Европейския съюз. Член 21 от, на конвенцията на ООН за правата с, на хората с увреждания изискват достъпа до информация да е гарантиран за всички хора с увреждания без допълнителни разходи. Европейският съюз е подписал тази конвенция. Дами и господе, моля помогнете да бъде подписан този договор, да се премахнат тези бариери, което е в интерес на всички хора с зрителни увреждания, защото тези хора нямат достъп, пълноценен достъп до литература. Благодаря ви. And... Председателката благодаря. А сега искам да дам думата на госпожа Мария Мартин. Фрат от името на, на Европейската комисия. Благодаря. Аз, както каза заявителят, Европейският съюз през април 2014 година подписа договор от Маракеш и ние смятаме и сме ангажирани с неговата ратификация. През октомври 2013 година направихме като комисия, отправихме е, молба към съвета за ратификация на договора. Нашето становище е, че подписване на ратификацията на а, е, този договор е в компетенцията на, е от изключителната компетенция на Европейския съюз, защото с този договор ние ще въведем задължително изключение от авторското право като, е, като публикуване и разпространение на съответните про продукти на европейско равнище. Но, за съжаление, се разреси спор по отношение на компетенциите. Миналата година се говореше за технически проблеми, но наистина това е политически въпрос. Затова латвийското председателство по инициативата въпроса се дискутира на равнище Корепер и мога да ви уверя, че от името на комисията, включително и нашата правна служба, ние се опитваме да постигнем компромис, който да позволи ратифицирането на договора под изключителната компетенция на Съюза. Има компромис, който е предложен. Този компромис е подкрепен от голяма част от държавите членки, но не от мнозинството. Имаме блокиращо мълцинство, което ни пречи да постигнем квалифицирано множество в Корепер за ратифициране на договора. Това е ситуацията от заседанието на 6 май. Комисията реши без да оттегля предложението си за ратификация, паралелно с това помолихме Европейския съд за становище по отношение на изключителната компетентност на, на Европейския съюз. На 17 юли помолихме за правно становище. Три наклонена черта 15 входящият номер на а, нашето заявление – Както казах, комисията прие предложението за ратификация и го предостави на съвета, то е все още валидно. Това е ситуацията за момента. Председателката благодаря. Съвсем искам честно да кажа, много е хубаво да работим сега в една нова рамка. Работили сме добре и преди. А сега откривам дебата. Господин Мария си има думата. Благодаря, госпожо председател. Има определени аспекти, по които говорихме за договора от Маракеш в пленарна зала. Аз се изказах тогава. Това е много сериозен въпрос. Този, въпрос трябва, този договор трябва да влезе в сила. Той дава права на хора с увреждания с зрителни увреждания, не само на слепите, той им дава тези права, дава им достъп до информация. И това е важно, защото това означава достъп до образование, достъп до, до работни места. Така че ние подкрепяме ратификацията на, на договора от Мар, Маракеш и неговото прилагане, но има но има проблеми, които не са от правно естество. Някои държави членки се крият а, зад въпроса за компетенциите. Тоест, кой би трябвало да ратифицира Европейският съюз или отделните държави членки. Зад този правен параван държавите членки избягват по-нататъчни действия. Аз съзнавам, <clears throat> има натиск, но въпреки това държавите членки не искат да се придвижат от своята позиция. В пленарна зала ние казахме, че може да решим въпроса като сезираме Европейския съд. Но едно такова, една такава процедура ще трае много дълго време. Затова искахме да окажем натиск за ратифицирането. Затова смятам, че петицията трябва да остане открита, трябва да изразим подкрепата си към заявителя и да се опитаме да опосредстваме ратификационния процес, да отправим апел към държавите членки да престанат да блокират процеса на ратификация. Това е важно. Важно е да не се <clears throat> да, да да не се загърват човешките права в името на економически интереси. Госпожа Дарлинг, аз а, няма да повтарям нещата от последния дебат. Мисля, че когато хората биват ограничавани в професионалното си и лично развитие, това е много жалко и то още по-жалко е, когато става поради бездействието на европейските институции. Това е просто неприемливо. Трябва да изпратим много силен сигнал, не само е, оставяйки отворена петиция, петицията, но трябва да е, изпратим и сигнал към институциите според мен. Най-големият проблем тук е въпроса за политическата воля и, да, и въпроса за това да накараме правителствата да разберат колко е важно за хората с зрителни проблеми да имат достъп до аудиокниги, Ето, например, моята баба, благодарение на такива продукти, може да се чувства част от културата, може да участва в обществения живот. Това е като животворна нишка за такива хора. А, аз се срамувам от моето правителство, защото то е част от блокиращото мълцинство. Мисля, че и те трябва да се сънува, срамуват, защото пречат не, например, на индийската диаспора в Британия да имат връзка с обществения живот от Индия. Важно е Например, че в момента в шотландския парламент се разисква въпроса за подобряването, подобрението на ситуацията на хората с зрителни увреждания чрез признаването на британския език, на, жестоми, на британския жестомимичен език. Това показва колко много хора в, Брит... в Великобритания си пожелават един по-нов, по-друг, по-модерен дневен ред по отношение на правата на хората с увреждания. Така че подкрепям тази петиция. Благодаря. En lugar, bienvenidos a los peticionarios a la Unión Europea de Ciegos. Искам да приветствам с добре дошли вносителите на петиция от Европейския съюз на слепите. Те се явиха пред Комисията по правни въпроси в пленарна зала. Проведахме разисквания. Това е едно от исканията но не към ЕСА и въпросът е блокиран в съвета. Съгласна съм с господин Мария за компетенциите процедурата е блокирана. Голяма част от населението всъщност няма достъп до информация, няма достъп до материал за четене. На заседание на групата следващата седмица ще работим по мрежа, в която влизат представители на всички комисии Заседавахме миналата сряда и обсъдихме въпроси свързани с уврежданията и си... Един, въпрос, един от който които обсъждахме, беше как можем да помогнем. Работим с Европейския форум за лица с увреждания, участват комисиите, Либе и предлагам двете работни групи. Вътрешната работна група на парламента – Европейския форум да получат тези петиции, да се обърнем към съвета. Компетентната комисия беше, по въпросите на авторското право беше комисията по правни въпроси. Те са за изключенията. Всички парламентарни комисии са съгласни, че това, че документа трябваше да се приеме, тъй като без друго има голямо закъснение. В крайна сметка всички ние сме за, ние сме за това да няма дискриминация, ние не сме ксенофоби, ние сме за всички да имат права. На практика обаче има пречки, за това трябва да се погрижим да се, да се блокират нещата. В комисията по петициите има какво да направим, за да направим така, че в съвета да се вземе решение. В пленарна зала ние призовахме комисията да окаже натиск върху съвета. Разговаряхме, разговаряхме с представители на латвийското председателство. Мисес Танока. Госпожа Зданока, съвсем накратко. Искам да кажа, че нашата комисия е положила огромни усилия, Европейската комисия е положи огромни усилия, проблемът е в съвета много е ясно да из... много е важно да изпратим ясно послание и може би с подписа на господин Шуц. Благодаря и на вносителите. Благодаря, господин Мартин. Благодаря, ще бъда кратък, защото споделям всичко, което беше казано. Всъщност, е, четенето е прозорец към света. Това е възможността, която имаме да избягаме, да мечтаем. Ето защо трябва да имаме съчувствие към онези, които нямат а, е, тази възможност. Само, че за тази цел трябва да можем да се поставим място на тези хора. Ето защо аз се присъединявам към идеята да се изпрати писмо на Люксембургското председателство, за да му обърне внимание върху положението на лицата с увреждания. Нека да изпратим и писмо на господин Туск и на държавите членки, които не са ратифицирали договор от Маракеш. Смятам, че няма да взе да се изпрати писмо на Браил за да могат да се поставят на мястото на човек, който не разбира, който иска да проще, но не може. Мисля, че по този начин ще ги е, накараме да се стреснат и да си кажат, а, ето сега какво изпитва един е, човек, който не вижда. Мистер Заки? Господин Заки. Аз се изказах на заседанието в Страсбург, защото смятам, че в европейската цивилизация има групи, които смятат, че това е чисто економически въпрос. Аз съм за всички мерки за оказване на натиск върху правителствата и държавите членки, които блокират това законодателство. Трябва да окажем натиск върху съвета и Европейската комисия. Ето това очакват от нас европейските граждани. Благодаря ви много. Сега пак давам думата на вносителите на един от тях, не на двамата, за две минути. Благодаря съвсем накратко. Благодаря на всички за подкрепата. Знам, че по някаква причина съветът не е тук. Те не са физически в залата, за да представят своята гледна точка. Това като че ли говори за липсата на желание и мотивация на съвета да ратифицира. Всъщност издателите не продават огромни количества. Те няма да загубят. И ако се ратифицира документа, всички ще спечелят. И господин Волфганг също би искал да благодари на бързо. И от моя страна горещо благодаря на колегите, които се изказаха. И още нещо. Ако липсва политическа, дълго, политическа воля, това е много жалко. Това накърнява интересите на милиони хора и ситуацията се осложнява от факта, че заедно с бежанците, които идват в нашите страни, има и много много слепи хора, достъпът, достъпът до литература, ако той им бъде отказан, това ще ги отреже от действителността още повече. Сега да, сега да обобщим. Както и при предишната петиция, се чувствам в много неудобно положение за това, че Европа нищо не е постигнала. На 29 април беше проведен дебат за изключение от авторското право за лица с увреждания. През юли комисията прие решение да се поиска становище на Европейския съд за естеството на компетенциите по договор от Маракеш и успоредно с това Люксембургското председателство положи усилия да продължи процеса на ратификация. Знаем също така, или поне такива са слуховете, че комисията може да издаде акта за достъпност. Предлагам следното. Да изпратим писмо на Европейската комисия и да ги попитаме кога може да се очаква становището на Европейския съд и второ кога се очаква Европейския акт за достъпност? Трябва да работим по този текст със съчувствие към засегнатите хора и с желание да им помогнем, за да се компенсира това пренебрежение на институциите. Целта не е да се подхранва битката между двете институции, а да ги подтикнем да си свършат работата. И двете институции. Защото като Европейския съюз можем ли да си позволим да не ратифицираме договора от Маракеш? Както каза колегата Мартен, младите четат все по-малко, те не разбират какво четат, те не участват вече в културния сектор. Можем ли като Европа да си позволим да не позволяваме с нарастващ брой хора да нямат достъп до култура и информация? Според мен отговорът е кристално ясен. Разбира се, петицията остава отворена и изпращаме писмо с въпросите. Има ли други предложения от колегите? Беатрис. Напълно съм съгласна с това, което каза. Трябва да пишем на комисията и да проследим решението на съда, но трябва, трябва да помолим председателя да изпрати писмо на Люксембургското председателство от името на нашата комисия. Да се предприемат действия до декември. Освен тези мерки, които са много добри и могат да дадат резултат в дългосрочен план, можем да го направим на Браила или в аудио вариант и нещата да станат ясно. Да, ще помолим председателството да каже кои точно са държавите членки, които блокират. И след това каза господин Мартин да изпратим писмо на конкретните държави членки, които блокират а, акта на а, Браила. Но трябва да знаем кои са те. Идеята е чудесна. Много съм щастлива. Толкова е интересно. Просто е необходимо. Добре. Нека сега да преминеме към точка 13. Извинявайте, не мога да ви дам думата. Бързаме. Без друго изоставаме петиция 0997-2012 година относно предполагаме нарушение от страна на германските органи на законодателството на ЕСА относно равното третиране в областта на заедостта и професиите и равните възможности за хората с увреждания. Тази точка е свалена от дневния ред. Извинявайте, че отнех от времето. Преминаваме към точка 14. Петиция 0312 от 2013 година внесена от български граждани от името на Асоциация Център за независим живот, подкрепена от 19 подписа, относно недостъпността на обществения транспорт в България за хора с увреждания и лица с намалена мобилност. Вносителят не е тук, следователно давам думата на Европейската комисия. Thank you very much for the floor. Благодаря. Вносителят твърди, че България не спазва точка 9 от Европейската конвенция за правата на лицата с увреждания. За до достъпност на средата и премахване пречките в физическата среда. Според носителят, метрото, рейсовете и другите превозни средства са недостъпни за лица с увреждани и лица ползващи инвалидни столове. Достъпността означава равен достъп до физическата среда, транспорт, комуникационни технологии, информация и всички други инфраструктурни възможности. Що се отнася до железопътния транспорт, регламента за права на пътниците в железопътния транспорт предвижда ли хората с увреждане намалена подвижност да имат същите възможности да използват железопътен транспорт, както другите пътници. За тази цел регламента задължава железопътните предприятия да установят недискриминационни правила за достъп на тези пътници, така че те да имат равни права на достъп до транспорта и да не може да им бъде отказано правенето на резервации и купуването на билета, освен ако това е обосновано съгласно тези правила за достъп, например по съображения свързани с сигурността или конструкцията на превозните средства. България освободила всички вътрешни железопътни услуги от прилагането на повечето членове от регламента за срок от най-малко 5 години. България има право на това. Тези, това освобождаване е за период от 5 години. Наскоро това освобождаване беше удължено с още 5 години. В резултат на това повечето разпоредби, отнасящи се до транспорта на лица с увреждания, освен задължителните състави, са освободени в България. Това се отнася по-специално до задължението, гарите, пероните, подвижни състав и другите съоръжения да се направят достъпни за лица с увреждания и лица с ограничена подвижност и до предоставянето на помощ на тези пътници на железопътните гари и във ваковете. Нито регламентът, нито конвенцията налагат на държавите членки железопътните предприятия, управители на гари или управители на инфраструктури някакви крайни срокове Това се отнася само до съществуваща инфраструктура, подвижен състав или модернизация, но не съществуваща инфраструктура или подвижен състав. Що се отнася до автобусния транспорт, разпоредбите за превозни средства с минимум 8 места предвиждат допълнителни мерки за достъпност изисквания, които производителите трябва да спазят, за да продават е, превозните средства в Европейския съюз, но не са наложени задължения върху държавите членки за това как да регламентират броя на превозните средства, които могат да транспортират лица с е, увреждани или намалена подвижност. Регламента за правата на пътници в автобусния транспорт се подчертава, че без да се засяга действащото или бъдещото законодателство относно техническите изисквания за автобуси, превозвачите следва по възможност да отчитат нуждите на пътниците с увреждания и пътниците с намалена подвижност и когато вземат решение относно оборудването на нови или обновени превозни средства. Тази разпоредба обаче няма обвързваща сила. Що се отнася подземен транспорт в София, комисията не разполага с правомощия за намеса по отношение на достъпността на подземния градски транспорт, тъй като този въпрос не е уреден от европейското законодателство. Разширението на европейската метросистема е съфинансирана по кохезионната политика изпълнителите бяха задължени да осигурят възможности за лица с увреждани. Бенефициентите на проекта трябва наистина да се ангажират с спазването на определени изисквания за достъпност, за да се възползват от предоставянето от Европейски съюз финансиране за изграждане на инфраструктурата на обществения транспорт, като например на железопътни линии и линии на метрото подземна железница. Това е предвидено в оперативните програми за транспорт, финансирани със средства от Европейския фонд за регионално развитие и Кохезионния фонд в които българските органи поемат ангажимента да предотвратят всякаква дискриминация, основана на увреждане, включително и по отношение на достъпа до транспортна инфраструктура. Одита на комисията не е установила българските проекти, които са използвали европейски фондове, да не спазват тръжните изисквания. Ако това е така, бенефициентите ще трябва да адаптират инфраструктурата. Освен това, по директивата за обществени поръчки, националните изпълнители трябва винаги да отчитат по възможност достъпността за лица с увреждания във всички обществени проекти, в това число обществен транспорт с автобус или ЖП. И техническите спецификации трябва да отчитат критериите за достъпността или а, дизайн за всички потребители. За да се оцени ситуацията спомената от носителите, Европейската комисия поиска повече информация от българските органи в рамките на европейска пилотна процедура. България е спазила съответните разпоредби на европейското право и особено у нези отнасящи се до законодателството за правата на пътниците. България и е ограничила спазването до задължителните изисквания. България се позовава на бюджетни ограничения. Що се отнася до железопътния транспорт, комисията възнамерява да извърши оценка на въздействието през следващата година, за да осигури, за да види какви възможности да същият пътниците, по-конкретно за лица с увреждане намалена подвижност. По конкретната ситуация с България оценка може да бъде е, направена е, в зависимост от е, потребността. Благодаря. Давам думата на колегите. Господин Малинов, заповядайте. Няма да повтарям доводите и фактите, изложени от комисията само няколко думи, които излизат извън обхвата на анализа, но които са важни с оглед на рамката. Ще продължа на български язик. Работата на българското правителство и отношението на българското общество към хората с увреждания – мога да кажа, че стартира от изключително ниска точка преди 25 години. По причини, които не мога да обсъждам сега, по време на комунистическия режим имаше изключително ниска чувствителност към този проблем. Беше направено и е било направено изключително малко и в много голяма степен отсъстваха най-елементарни познания, практики, за това какво може да се направи за тези хора, когато става дума за тяхната мобилност и за обществения транспорт. В този смисъл, сравнявано с тази изключително ниска начална точка, ние можем да отчетем много голям напредък, особено с всички тези съоръжения, които са строени след членството на България в Европейския съюз. Но аз не мога да не се съгласи с общия извод, направен от жълбоподателя, жалбоподателя, че за сега, когато става дума за обществения транспорт в България, той остава много труден достъпен или наистина почти недостъпен за повечето от хората с увреждания. Искам само да отбележа, че авторът на петицията е а, Капка Панайотова, която го прави от името на Асоциация Център за независим живот. Може би най-авторитетната в България организация, защитаваща правата на, на тези граждани. И аз мога да свидетелствам, че информацията е напълно достоверна. Особено притеснително, само ще отбележа, е, че и Софийското метро е заявено, че не отговаря на тези критерии може да се каже, че той е един от най-сполучливите, може би не само за България и за Европейския съюз по транспортни програми, проект. И наистина трябва да се направи специална проверка защо този проект не отговаря на изискванията. След като той е много късно започнат, имам предвид в рамките на членството на България в Европейския съюз с европейски пари и трябва да отговаря и на пръв поглед отговаря на всички стандарти но когато ни алармират хора от това авторитетно сдружение, тази асоциация, наистина, ако не тук на българска почва, ние ще се постараем да видим наистина ли е така и защо е така. Иначе чисто формално, моля петицията да остане отворена. Още повече, че на 15 октомври ще има изслушване точно по тези проблеми и аз съм лично поканил говорител от България, който е член на Националния съвет за интеграция на хората с увреждания. Между другото, една от новите добри практики е, че има Национален съвет за интеграция на хората с увреждания и българските власти се съобразяват, <clears throat> са задължени да се допитват до този Национален съвет на хората с увреждания всеки път, когато подготвят национални мерки, изисквани от европейските парламенти. ние ще бъдем посетени и ще имаме възможност да чуем а, наистина максимално информиран български експерт и гражданин точно по тези въпроси. И за това, дори само за това бих предпочел да остане петицията отворена, след което можем да вземем решение. Благодаря за вниманието. Thank you very much. Is there anybody else that... Някой друг иска ли думата? такъв случай можем да преминем към заключение. Единственото предложение, което беше направено е петицията да остане отворена, така че аз ще да кажа, че можем да затворим. Да, разбира се, ще вземеме предвид вашето предложение, а ако в последствие се окаже, че няма допълнителна информация, ще я закриеме на основата на информацията, подадена от комисията, но междувременно ще оставим отворена в очакване на развитията. И в такъв случай минаваме към петицията на Хенри Алтро от Финландия 0543 относно умствените увреждания и социалното подпомагане в Финландия. Е, вносителя на петицията не е тук. Тя не е била адресирана към Европейската комисия. Има писмен отговор от е, Финландското министерство по социалните въпроси. Проблема ще бъде решен в рамките на една година и ако няма някакви допълнителни, допълнителни развития, петицията може да бъде закрита и да, из, да изпратиме отговора, който ние получихме на вносителя на петицията. Може ли да направим това и да след а, като изпратиме отговора до вносителя да закриеме петицията. Следващата точка петиция 0098 2015 година от Мария Симона Белини с 31 е, 866 подписа относно подкропа по отношение на семейните грижи за хората с увреждания в къщи в Италия. Давам думата. Пет минути. Те, е, грация. Благодаря, добър ден. Казвам се Мария Симона Белини, съм председател на един, една организация в Италия, която представлява асистентите за независим живот. Аз представлявам 40 000 италианци, които са подписали тази петиция, осъзнавайки трудното положение на асистентите. С... Искам да ви обясня колко е сериозна ситуацията в Италия. Най-напред искам да изясня, че не сме тук, за да искаме економическа помощ от е, Италия е, а по-скоро честно използване на наличните ресурси. Нашето искане е Италия е единствената в Европа, която не е положила никакви усилия за да осигури достъп до основни права на една огромна категория хора. Европа не може да приеме, че в страна членка в е, е, третото хилядолетие да сме в състояние, да сме в такова състояние. Искаме Европа да не си затваря очите пред една държава членка, която се възприема като най-корумпираната в западния свят, казваме го с курчевина, която не се бори с корупцията в своите институции. Заедно с това не е, е загърбила цяла категория. Това са е, асистентите за независим е, живот. Лицата с увреждания са всъщност като затворници в собствените домове. Те се грижат за своите близки и често живеят под непрекъсната заплаха да им, бъдат, да им бъде отнета минималната помощ, за да бъдат изпратени лицата с увреждания в институции. Всъщност, италианските асистенти живеят с, с ужас от идеята, че членът на семейство с увреждания може да бъде изпратена в тези институции, където е, често са жертва на насилие и не им се обръща внимание. Независимо от това, Европа непрекъснато увеличава по крайно необоснован начин економическата помощ на институциите, е, осигуряващи услуги. Те струват 100 евро на ден за всяко лице. И заедно с това се намаляват сериозно, без друго максималните помощи за, ли, за лица, които да, бъдат, които да живеят в собствените домове и да получават грижи от асистент. Лицата с увреждания предпочитат да живеят в собствения дом и да им се и да бъдат услужени от асистенти. През 2008 година лиц... беше подготвен документ насочени срещу случаите на дискриминация. Италианските асистенти изискват Европа да предприеме необходимите мерки срещу Италия, имайки предвид сериозността на ситуацията, за да могат те да разполагат с а, необходимите основни права, правото на почивка, правото на лична реализация, но най-вече правото на здраве. Това, това право се отказва на италианските асистенти. Тези асистенти не могат да получават медицински грижи. Те не могат, те нямат достъп до лекарства. Семе... Италианските семейства на лица с а, увреждания всъщност живеят а, в бедност и всичко това а, е в условията на пълно пренебрежение от страна на държавата. Не се получават помощи, не, се, не са предвидени помощи за работа през нощта, за работа събота и неделя, доли не се предвиждат мерки в случай на неотложна ситуация. Италианските асистенти е, страдат от сериозни патологични състояния. Става дума заболявания на сърдечно-съдвата система, на двигателния апарат, рак и всъщност те страдат от изтощение. Множество международни научни изследвания, сред тях и на носилката на Нобелова награда казват, че италианските асистенти живеят 17 години по-малко от останалите. Ето защо виждаме, че асистентите не могат да разчитат на нищо. Тези асистенти асистентите не, не, са, призната, не са признат правен субект. В Италия тези асистенти не съществуват като правен субект. Към това следва да се добави и манипулирането на общественото мнение с, с, с участието на журналистите които са е, най-несвободните в цял свят. Е, общественото мнение бива манипулирано, за да и смята, че лицата с увреждания са само разход, че те не произвеждат нищо, че често се преструват за да получават е, привилеги. Ето защо ние настояваме да не се, да се осигурят възможности така, че да се осигурят лекарства на лицата с увреждания. Да не говорим за семейства на най-бедните. Призоваваме Европейския парламент да предприеме спешни и сериозни мерки срещу Италия, за да се реши бързо сериозната ситуация което е срам за цяла Европа. Да се осигури гаранция за достъп на, е, семей, на асистентите за независим живот, да им се спазват основните права да се наложи задължението за решение, да бъде взето решение в кратко време, да се вземат решение с задна дата – Искам да се обърна към вас с призив Европа да се произнесе по това нарушение на основни права. Мълчанието, на което сме свидетели, е за сметка на тези уязвими лица. Европа иска от нас да пестим и това спестяване е всъщност за сметка на правата. Благодаря. Белини, I... Госпожо Белини, аз наистина разбирам, че сте направили голямо усилие, за да дойдете тук до Брюксел и че наистина ви се струва несправедливо, че разполагате с малко време, но имаме много петиции, които трябва да разглеждаме. Много граждани се обръщат към нас. Така че аз ви дадах повече от два пъти времето, което давам на другите. И сега давам думата на комисията на Мазко Малгожата Козловска. Благодаря, госпожо председател. Европейската комисия признава трудностите и, знаеме, и признава, че сме изправени пред, предизвика, пред предизвикателство. Системите обаче за социално осигуряване са от прерогативите на държавата членка, съгласно член 183 държавата членка е онази, която трябва да определи каква система за социално осигуряване ще осигури на своите граждани както и подробностите, включително какви, сре, какви средства е, ще бъдат отпуснати, какви ще бъдат критериите за допустимост е, до помощ и така нататък. Европейският, е, европейското закон, законодателство има за цел да координира и няма а, хармонизиране на законодателството в тази област. В този, в този случай е, Италия отговаря за създаването на критерии и е, начини за изплащане на социалните е, помощи. Европейската комисия обаче може да насърчи сътрудничеството и обмена на добри практики между държавите член, членки и също така да предостави средства по силите на а, социалния фонд. Европейската комисия а, и е, съвета за економически, економически и социален съвет излезаха през 2014 година с доклад относно предизвикателствата пред е, Европа в времето на застаряващото е, население като предложи активни и прореактивни мерки е, една от е, които е да се, да се помогне на държавите членки да предприемат необходимите мерки за съчетаване на професионалния и семейния живот. Комисията не може да предприеме мерки в е, дадения случай. но може да изпрати препоръки в рамките на европейския семестър. Когато комисията изпраща препоръки, тя трябва да вземе е, предвид е, цялостното положение в е, страната. Европейската комисия също така би могла да изпрати на Италия е, информация за най-добрите практики в другите страни. Сега давам думата на колегите, които е, искат да вземат отношение по въпроса. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на вносителите на петицията за тяхната смелост, за тяхната енергия, за това, че са се погрижили да съберат повече от 30 хиляди е, граждани и които отварят е, така в известна степен очите на Европа пред един много наболял в Италия проблем. Това е, разбира се, проблем проблем, който, чието решение е в рамките на субсидиарността, но това, не отчитаме това, но знаеме също, също така, че те, това положение всъщност е, е в ущърп и е, засяга и основните права на гражданите така че това е право на здраве, право на семейен живет, право на а, труд, право на достоен обществен а, живот. Така че е необходимо да се насърчат политики, които да а, спомагат за осъществяването на тези цели. Не може да, не може да оставяме хора а, настрани от обществото. Необходими са мерки за социално за социално подпомагане и такива, които да признават статута на домашен асистент. Често има на добри практики, но когато има добри практики, понякога е достатъчно само те да бъдат е, пренесени е, и е, използвани, осъществени в други държави членки. Така че аз препоръчвам на Италия да е, се вдъхнови от добрите практики в други страни и да ги е, приложи. Знам, че економическата криза е, дава, е, създава много финансови и економически проблеми, но, съще, но същевременно не можем да оставиме на страна и да обърнем гръд на тези е, хора, благодаря на тези, които са е, е, довели до нашето знание този проблем и е, Предлагам петицията да остане отворена. Господин Войчичовски. Благодаря, госпожо председател. Бих искал да благодаря на госпожа Белини, вносителка на тази петиция, за това, че изложи така ясно този проблем благодаря за това, че дойдохте тук, за да ни говорите за този проблем. Не разбирам позицията на комисията обаче. Казвам. Казваме, че това е общоевропейски проблем. В крайна сметка, при прекарваме часове и часове да обсъждаме правата на хората с, от мълцинства, сексуалните мълцинства и така нататък. В крайна сметка, какво ни казвате, че, че това е проблем на майките и на жените, които се занимават с тези проблеми, които осигуряват тези грижи. Това не е само италиански проблем. Това е проблем и в моята страна, в Полша. И в Знаете ли, в Полския парламент дойдоха бащите на децата с увреждания, за да манифестират, за да демонстрират защо защото се оказа, че нямаш, няма, не съществуват хора, които да а, помагат да бъдат домашни асистенти за тези деца. Така че тук не става дума само за пари, тук става дума за един човешки проблем. То не можем да кажем, че това не е общоевропейски проблем и че за него отговарят само да, държавите членки. Както казах, това не е проблем само на Италия, това е проблем на много държави членки и трябва да имаме европейски поглед върху тези неща и да намерим едно общо решение, за да помогнем на тези хора, които с много смелост, с много вдъхновение, с много е, саможертва се грижат за своите близки. Това са хора, които заслужават нашето уважение и кои, които ние трябва, на които ние трябва да помогнем. Още веднъж благодаря на вносителите на петицията за това, че е, доведаха до нашето знание този проблем. Благодаря. Първо бих искал да благодаря на вносителите на петицията. Наистина, тук става дума за домашните асистенти или по-скоро за близките, които се грижат за а, хората хората с увреждания и болни и така нататък. Наистина това е национална прерогатива. Ние в Испания а, имаме специален закон, казва се закона за зависимост и в зависимост от стадия на заболяване и степента на заболяване лицето може да си остане в къщи или да бъде е, да постъпи в специализирано заведение. Наистина това е проблем от национална компетентност. Е, предвид е, принципа на субсидиарност, ние не, Европейския съюз не може да законодателства. Но тук става дума за основни права и хуманност. Е, ако не прилагаме е, с конвенцията на ООН за хората с увреждания, ако не създадеме необходимите условия за достъп е, до всякакъв вид услуги и права, ако не създадеме необходимите условия подобни грижи да могат да бъдат предоставени, то тогава наистина това е работа за нас, за комисията по петиция. Наистина бихме могли да, си, да изпратиме препоръки по силата на Европейския семестър на Италия, да се, предоставя на Ита, да се предостави на Италия необходимата информация за най-добрите практики, за да може държавата да вземе необходимите мерки за подпомагане на близките на хората, които се грижат за близките си. В много страни има специални обучения за семействата, които имат хора с увреждания, за които се грижат и така нататък. Да. Нека не забравяме, че всички ще устареме някой ден. Така че е, не се, отнес. Не, не се очудвам, че много колеги искат да вземат думата. Господин Мариас, госп... Балабион, Кавезон, Теригаверяс. Мисля, че с това ще приключим. И още един. И вие ли сте? Да, да, вие сте, вие сте в списък. И след това ще приключиме с изказванията, защото боя се, че следващата точка ще изисква много-много дискусии и време. Господин Мариус. Бих искал първо да поздравя носителите на петицията за това, че са успяли да съберат 35 000 подписа. Сега става дума за конкретен случай или конкретни случаи в Италия, но това в крайна сметка касае и много други страни. И наистина този проблем е от компетенциите на нашата комисия. Вие казах, че е, италианското правителство намалява средствата предназначени за социална помощ и за социални услуги. Хората, които се грижат за е, близките си с увреждания, получаваха някакви е, някаква финансова помощ. Да, наистина това е про, италиански проблем, но, но по какъв начин бихме могли да разглеждаме този проблем от общоевропейска перспектива? На практика Екофин Еко, Екофин взема решенията, защото италианският бюджет се одобрява от Екофин. В крайна сметка Екофин а, одобрява всички бюджети препоръките препоръките на комисията се правят от Европейската комисия и в крайна сметка това, което ще влезе в бюджета, по някакъв начин се влияе от ЕКОФИН. Тоест, еко, еко, е, Екофин на практика определя основните цели и приоритети. Тоест, на практика Европейския съюз влияе върху формирането на социалните бюджети или бюджетите за социални услуги. Така че на, на практика договора казва, че ние отго, отговаряме за всички проблеми, които се поставят в Европейския съюз. От друга страна, бюджетната дисциплина беше наложена на Италия следствие решения и насоки на Екофин – Тоест, по някакъв начин решението е на целия Европейски съюз. Така че аз предлагам е, петицията да остане отворена. Сега проблем, който засяга в момента Италия, е, утре би, може би ще засегна още други, много, друго, още много други страни. Аз, както споменах, е, следствие на мем, меморандума, средствата за социални помощи и за а, пенсиите в Гърция бяха строго урязани. Не забравяйте, че тройката реши колко средства ще бъдат отпуснати за това и онова. Тоест, а, на практика те повлияха на сформирането на гръцкия бюджет и по същия начин Екофин по някакъв начин има е, влияние и е, дава насоки за сформирането на италианския бюджет. Така че, е, хората, които имат увреждания, се нуждаят от нашата помощ. Така че аз ви предлагам да, да оставим тази петиция отворена и да видим в каква посока ще тръгнем. Госпожа Албейон, първо бих искала да благодаря на носителката на петициите, тъй като това е един проблем от а, голямо значение. Аз не познавах добре положението в Италия, но след като изслушах а, по въпроси, свързани с домашния асистент, с хора, които се грижат за близки с увреждания, си дам сметка, че това е един общоевропейски проблем. В Испания им, имаше в, в, в, в миналото държавата плащаше отчисленията е, на лицата, които извършваха тази работа, с отчисленията им за пенсия и социални осигуровки. Сега обаче тези лица трябва, трябва сами да плащат тези отчисления. Така че говорим за Италия, говорим за Испания, но съм убедена, че под проблема се постави в други страни предвид бюджетната дисциплина, която се налага от недемократични институции в Европа, страдат хората с увреждания. Не можем да затвориме това досие. Тук става дума за основни човешки права, за право на труд, за право на достоен живот. Петицията трябва да остане отворена, господин Терикаврас. Благодаря, господин председател. Госпожо председател. Госпожо Белини, ще бъда много кратка. Много кратък. Вие ни описахте едно наистина много тежко положение. Благодаря ви. Сега от това, да, наистина, то подобно тази политика е прерогатива на държавата членка. За съжаление е така, но същевременно става дума за основни права и доколкото става дума за основни права, това касае целият Европейски съюз. Нашата комисия, която всъщност е приела, е получила петицията, трябва да се, обърна, да се обърне към италианското правителство и да изиска отговор. Вие споменахте за лицата, които се грижат за болните в, е, Испан... в Испания, че няма достатъчно средство а, нали, тук става дума за зависимост и независимост, но в крайна сметка, ако нямаме средства, никога не можем да решим проблема. Така че аз предлагам да остане петицията отворена и в никакъв случай да ня затваряме. Госпожа Кавесон. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да благодаря на вносителката за това, че привлече нашето внимание на та, по таз, към този въпрос. Както каза комисията, това не е от прерогативите на Европейския съюз. Аз не очаквах и друг отговор. Но, от друга страна, е, нашата общественост, гражданите искат нови права, искат е, разширяване обхвата на техните права и както винаги институциите закъсняват. Така, ние трябва обаче да направиме всичко възможно Европа да не закъснява спрямо очакванията на гражданите. Трябва да има необходимата политическа воля за откликване на нуждите на обществото. Трябва да конкретно групата на социалистите и още на времето, по времето на а, правителството Сапатеро прие нови прие закони, закона за антидискриминация, закона за е, брак между граждани с един и същи пол, включително и закона за е, зависимостта, която закон, който в началото беше нещо като едно изявление на добра воля, която трябваше да се развие. Но в е, през 2013 година най-после рабо, работата на тези е, майки или жени, които се грижиха, грижат за своите близки, беше призната. Е, аз самата съм от е, Андалусия в е, автономия Андалусията, този закон не беше а, подставен, не, не, не беше преразгледан, както в много други автономии, а напротив беше а, е, доразвита. Но не трябва да затваряме очи. Не можем да казваме, че това не са а, е, този проблем не е в нашите прерогативи. Има достатъчно добре, добри практики, които можем да а, и трябва да потикваме комисията да откликне на гражданското общество, такова каквото го изискват нашите граждани следващи. И las tienen que fundamentarse en posibilidades de acción. Декларациите и законите ни трябва да дават възможност за действие. Това, което казват колегите, то е абсолютно вярно. Може да създаваме много закони, но ако няма финансиране, това, те си остават само на хартия. Трябва <clears throat> да надминем границите на пропагандата и да прилагаме законите наистина. Благодаря, казва председателката, с това дебатите, е, колегите, които искат да се изкажат, приключиха, има думата заявителят. Ще кажа само едно нещо. В Италия, за разлика от други страни, в които фамилните асистенти а, е, имат а, е, статут, не съществува такъв е, правен субект. От години настояваме за това защото от години ситуацията непрекъснато се влушава и лицата с тежки увреждания не могат без асистенти, но такъв субект не съществува. Ние се опитахме на национално ниво да направим така, че да бъдат признати някои минимални права. Но в Италия такава функция не съществува. Аз разбирам, че Европа не може да се намесва в политиката, но следва да обърне внимание върху факта, че в Италия, за разлика от други страни, в които съществува такъв субект, фамилен асистент. Такъв, такова лице не съществува. Ето, за това става дума. Thank you very much. As we all know, the whole... Благодаря. Както знаем, цялата концепция и цялата сфера на социална сигурност на образование, е всичкото, цялата тази област е, в, е обект на субсидиарността. Ние ще оставим отворена комисията, но нашата възможност за намеса е много малка. Ние ви съчувстваме, имаме една такава работна група за асистентите в рамките на Комисията за социална защита. Предлагам да изпратим писмо до тази работна група и да се опитаме да заострим вниманието на нашите колеги, че сме се занимавали с този въпрос и че въпросът е наистина много важен. След като колегите искат да комисията да остане отворена, добре, аз обаче бих искала да, бих предпочела да затворим, да закрием петицията след изпращането на писмото. Значи, така процедираме. Петицията си остава отворена, госпожа Еви. Само едно уточнение. Напълно съм съгласна с това петицията да остане отворена. Хубаво е да пишем на социалния комитет. Бих искала обаче да изпратим друго писмо и на италианското представителство. За мен мисля, че това е най-удачният е, адресат, на който трябва да изпратим писмото. Добре. Е, едно друго писмо ще бъде изпратено на постоянното представителство на Италия в Брюксел и ще ги окоръжим да поемат други практики, добри практики от други държави членки, където има асистенти за независим живот и евентуално да предложат в Италия обучение и да дадат правен статус на тази фигура. Благодаря на заявителите за това, че участваха в нашето заседание и за тяхното присъствие. А сега сменяме темата и преминаваме към точка 17. Това са няколко петиции. 10-13. Това са няколко петиции, които всички от тях се занимават с случаи в Испания, в които в са изчезнали новородени деца. Има заявители на петициите. Е, ще ви дам думата. Ще ви дам думата. Най-напред давам думата на Франческо Скотиерес. Той представлява няколко петиции. 1772 и 1790. Ние не сме <clears throat> много назад с времето, но ви моля, ограничете се с по 5 минути. Имате думата. Благодаря. Благодаря, че ми давате думата, защото аз говоря от името на жертвите, от името на майките, чието деца са били откраднати. А, това, са, това е кражба, която се случва вече десетилетия. Това е държавен проблем. Ние говорим за международно престъпление, което включва няколко държави членки. Стотица хиляди деца са откраднати. Тех, тяхната идентичност е променена. Много от тях са аутсайдери. Това са наречени хора без идентичност. Особено такава, таки, толкова хора толкова много хора има на Канарските острови. Особено момичета се изнасят от Испания. Те биват поръчвани предварително и това са хора, които се занимават с трафик на човешки същества. Това са новородени деца, без да могат да се защитят, да се защитят Европа не може да продължи да игнорира това международно престъпление. В противен случай Европа става съучастник в него. Ние сме дошли при вас с предложение за оказване на помощ на тези майки, майки, които все още търсят децата си. Виждате тук една жена, която ви гледа, която се моли за идентичност. Е, този човек е маргинализиран, защото държавата се оказала глуха за неговите пром, пром, проблеми. Този човек е израсъл в сиропиталище в, на Канарските острови и няма идентичност. Искам да ви прочета предложенията, които искаме да ви представим от името на хилядите жертви. Най-напред апел към Ватикан, Ватикана. Жертвите, на жертвите е отказан достъп до техните досиета. А, досиетата са затворени, заключени в църковните архиви. Вследствие на споразумение между Испанската държава и Ватикана. Това споразумение според нас е нелегално. Тези документи са важни, защото те са ключови, за да може да се проследи идентичността на хората. Освен това, искаме да направим, да се позовем и иерархията в католитическата църква. Искаме да помолим за отваряне на църковните архиви, където се съхраняват личните данни на жертвите. Това е важно естествено за новородените деца и за майките. Децата, бебетата нямат идентичност и семействата, цели семейства страдат от тази ситуация. Те имат право да узнаят истината. Испанската държава трябва да признае статуса на жертвите, да признае тези престъпления. Естествено е, стандартите трябва да се спазват, трябва да се под... заведат дела и то незабавно, така че тези жертви да имат, да получат достъп до досиета в църкви и в болници. Било то обществени болници, държавни болници или частни болници. Само така ще може да се размислят тези непрекъснати престъпления. По отношение на жертвите трябва да се предприемат всички мерки, за да се създаде независима база, дан... база данни за генетична информация. Искаме въвеждането на правна разпоредба която да наложи разследването на тези престъпления. И на следващо място искаме създаването на независима и компетентна комисия, която да се занимае с разследването на всички тези случаи. Трябва да осветлим всички тези случаи, които са недокументирани, които се основават само на спомени и които са извор на кошмари за жертвите. Това е бизнес. Бизнес на банди и властите трябва да подкрепят това искане за повече информация. Апелирам към гражданската съвест на вашата комисия. Искам да призове и Испания да поеме своята отговорност и да стане една достойно за живеене страна. Председателката, благодаря. А сега давам думата на Давид Серасало представяйки Едуардо Раха, заявител, председателят на Националната асоциация за загубените деца. Имате думата. Пет минути, ако обичате. Благодаря. Ще се опитам да бъда кратък, няма да запълня 5 минути. Абсолютно съм съгласен с това, което каза Франциско Консалес. Просто искам да кажа от името на Ертуардо Райо следното. Има официална статистика за тези престъпления. Има над 2200 партньори на асоциацията. и са, в която са поступили 1800 заявления, оплаквания, които са регистрирани може да кажете, добре, но какъв е проблемът е, след като са регистрирани? Проблемът е, че е, тези регистрирани оплаквания не са проследени, никой не се занимава с тях. Държавата не разследва. жертвите трябва да докажат, е, да съберат доказателства и да докажат, че се е случило престъпление. Нещата трябва да се обърнат, трябва да се отворят архивите, в противен случай разследването е невъзможно. Държавата трябва да предприеме съответните мерки, е, ДНА, тестове, е, ексхумиране на починали хора. хора, които смятат, че жени, които смятат, че са родили дете и че това дете е починало и, и някъде а, е било погребано, те трябва да заплатят за ексхумирането и за провеждането на ДНА теста. Те трябва да минат през национални регистри, за да съберат всички тези доказателства. Това са огромни разходи. Много хора нямат средствата, за да предприемат тези стъпки. Това означава, че тези е, случаи просто се закриват тези дела. Е, по принцип съм съгласен с всичко, което колегата каза до момента и неговите искания. Благодаря, казва председателката. А сега давам думата на Ана Куето. Казвам се Ана Куета и съм председател на Асоциацията жертви на безнаказаното отвличане на деца. Благодаря за възможността да говоря пред вас и да осъдя публично ситуацията с отвличането на новоретените деца. Никой не може да върне тези деца, но най-важното е, че се причинява такава една огромна болка на човешки същества. Не може всичко да се оправдава само с политическото минало. Е, Испания е член на ОНЕ и на Европейския съюз и за това смятаме, че парламента има компетенция да се занимава с тези жалби и петиции. договорите на Европейския съюз се казва, че <clears throat> едно престъпление е дейност, е деяние, което е, се дефинира като престъпление според юрисдикцията на държавите членки. Това е дефиниция в първичното законодателство концепцията на нелегалното задържане или отвличане не се не спада под член едно на конвенцията, което означава, че в висящо състояние като статус се намират милиони хора в Европейския съюз. Ако едно бебе почине 24 часа след раждането, 24 часа преди, е, до 24 часа след раждането, то не се, то не въжи за човешко същество. В такъв смисъл има много неясноти за статуса на откраднатите новородени пепета. Много хора, които са били жертва на отвличане, смятат, че техните майки са ги изоставили. Това е едно непрекъснато страдание, което ги преследва през целия живот. Ние се обърнахме към Испанския сенат, към много независими неправителствени организации и получихме отговор, че нашите жалби нямат правно основание, ние не може да да разследваме, нямаме право да разследваме тези случаи, бяхме обвинени в подбуждане на колективна хистерия. Бе ни казано, че се предприемат съответните мерки против подобни практики, което означава, че има официално признаване на факта, че такива престъпления се случват в нашата страна. Има даже обвинени медицински страни и лекари, но всеки път, когато това стане, когато даден журналист пише статия по този повод, винаги този човек, този журналист бива обвиняван в клевета. А такива неща се случват, такива случаи се случват непрекъснато. А, има случаи на деца, които се регистрират, че, биват, че са били родени и починали две години преди жената даже да е се пременяла. Няма закон, който да се занимава с тези случаи, но естествено е майките да се борят да намерят своите деца. За това сме тук при вас. Ние искаме правна защита, искаме справедливост. Откраднатите деца живеят под чужда идентичност. Това са европейски граждани, които трябва да имат еднакви за всички останали граждани права. Едман Пърко казва, всичко, което е необходимо за едно зло да просъществува, е никой да не прави нищо. Председателката благодаря. Аз зная, че ви искахте да изнесете реч. Това ли беше речта или друга? Друга. Добре. Е, тоест от името на госпожа Теморалес, Моралес, моля, имате думата да а, прочетете и следващата реч. Благодаря. Аз сега говоря от името на една, на една жена, която търси детето си, която е болна. Това е една от жертвите. Аз съм председател на Асоциацията за откраднати деца. Надявам се, че моята реч ще бъде чута. Имаме нужда от вашата помощ да накараме Испания да предприеме ефективни разследвания против тези престъпления. Искаме справедливост, справедливост, която още не съществува в нашата страна. Искаме задълбочени разследвания за откраднатите бебета. Принудителното изчезване на деца – е нещо, което се случва. Цари мълчание, мълчание, което ни задушава от страна на публичните власти. Те не ни дават възможност, те, те не ни помагат по никакъв начин. Ние смятаме, че нашите деца са, имаме чувството, че нашите деца са загубени за винаги и че сме осъдени да живеем разделени от децата си. Моето отчаяние ме кара да мисля, че тази, това така наречено цивилизовано и култивирано общество е просто химера. Върховенството на, на закона е просто фраза, прекрасна фраза, но тя трябва да се изпълни за живот. Не може да продължим да бездействаме. Държавата не бива да продължи да бездейства. Тези престъпници, които крадат нашите деца, които търгуват с нашите деца, печелят от това. Затова искаме справедливост, искаме тези престъпници да бъдат подведени под отговорност. Знаем, че е, това е търговия в Испания. Има хиляди откраднати деца, с които се търгува в Испания. Има хиляди майки, които са преживели едно и също нещо. Тази несправедливост ни убива и бездействието, нежеланието да се предприеме каквото и да било разследване ни причинява непрекъснато със страдание. Децата ни изчезват в деня, когато биват родени. И не остава само спомена, споменът за тях. Трябват ни демократични инструменти в нашата болна държава. Нашите деца биват отвличани, продавани и забравяни. Много родители ще разберат нашата болка. За нас е важно тяхната солидарност да ни помогне за, в борбата ни за истината. Хиляди майки ще бъдат благодарни на всякаква помощ. Като майки ние се чувстваме бездейни в лицето на тази бездейна система – Чувстваме се безпомощни. Не бива да забравяте, че справедливостта и честнотата, честността не винаги се срещат и че понякога в тяхно име се извършват огромни несправедливости ще продължим с всичката, си, с всичката си смелост и енергия да се борим за справедливостта. Дори от това да зависи съществуването ни. Ние искаме да знаем къде се намират нашите деца. Ще обходим всички съдилища, докато намерим каквато и да е следа от децата, от децата си дали тези деца са били отвлечени, дали били, са били убити. За съжаление, нашите права са нарушени. Ние не може да се защитим. За това ви молим да ни помогнете в търсенето на нашите деца търсенето на нашите деца е станало наша жизнена, жизнен смисъл. Обръщаме се към е, всички политици, към всички граждани на света. Молим ви за солидарност. Моля, направете всичко, което можете, за да ни помогнете. А вие може да ни помогнете много. Върнете ни нашите деца. Не бива да допуснете някой да застава на пътя на справедли... справедливостта. Се назрял е момента да ни подкрепите. Вие сте на нашите представители, ние сме граждани, ние сме майки, бащи, сестри, братя и деца. Трябва да ни помогнете. Ние нямаме друга възможност към кого да се обърнем. Трябва да водим този, тази борба заедно. Трябва да преследваме една единствена цел. Естествено, аз се страхувам, но искам да кажа на света как се чувствам. Аз ще падна пред вас на колене, ще ви моля да ни помогнете в търсенето на децата ни. Вие имате възмож... възможностите, вие познавате съответните хора, имате всички ресурси, за да ни помогнете. Облечете думите в тела. Моля ви от името на всички хора, които се страхуват от е, смъртта, от терора, в името и от името на хората, които бягат от войни и мъчения. Председателката, благодаря. А сега давам думата на Руд Етловай. Good afternoon. <laughs> Um... Добър ден! Целта на моята петиция е да привлека вниманието ви към първото ми дете, родено в Испания на 3 септември 1992 година. Аз съм британка и бащата на детето е британец. Това е въпрос, който излиза извън границите. Аз съм доказателство, аз съм майка, която търси истината. Моето дете беше родено през декември 1992 година, не толкова отдавна. Тази година на детето би трябвало да е на 23 години, ако е живо. Бебето беше напълно здраво, бременността протече нормално. Раждането беше индуцирано след 16 часа раждане докторите решиха да направят цезрово сечение при а, обща опойка. Бебето беше родено през нощта поради общата опойка. Аз се събудих 6.30 сутринта. Аз дори не видях детето, което бях носила 9 месеца. На следващия ден съпругът ми е, ми е, съобщи ужасната вест, че детето е починало. Според лекарите това е необяснимо. Независимо от множеството искания, не ни беше позволено да видим бебето. Никога не успях да видя детето, което бях износила. Тъгувам, о, скърбя от 19 години и половина. В февруари 2012 година ситуацията в Испания ми беше доведена до знанието от приятел в Испания, който предположи, че след като живея в Великобритания, няма да съм запозната с скандала в Испания. Права бях, аз не знаех. Всеки път, когато тя е виждала репортаж по медиите, тя се е сещала за мен. Всеки път са били описвани случаи от 60-те години има толкова много прилики, че все едно, че моят случай, че все едно ще говори за моят случай. Когато установих новото си положение, трябваше да се науча да живея с неизвестното. Това е изключително трудно. В някои случаи, когато скърбях, беше по-лесно, защото знаех за какво скърбя. Можех да поставям цветя, можех да си спомням бременността. Но след като веднъж се породиха съмненията, това вече не можех все едно, че животът ми е бил мозайка, от която съм загубила парчета. Започнах да си спомням неща от бременността. Първо, разрешението за погребение не беше подписано. Това ме разтревожи. Обърнах се към полицията в Северен Йоркшир. Съобщих, дадах сигнал за престъпление. Полицията извърши много работа, за да помогне да започне разследване. Въпросът беше отнесен към Скотланд Ярд, който се обърна към Интерпол – Разследването продължи три седмици. Аз бях шокирана, когато ми беше казано, че разследването е приключило. Разследвано, което се основава само на доклад от болницата, съставен от болницата. С никого не е било разговарено, в това число не и с мен. Интерпол в Мадрид реши, че това е достатъчно, за да стигне до заключението, че не е имало престъплението. Получих копия от доклада от 107 страници. Аз анализирах този доклад без да има медицински знания, просто обърна внимание на противоречиви елементи около, 100, около стотина несъответствия бяха предадени на Интерпол в Мадрид, но никога не получих отговор. Според доклада, бебето е починало в 2 без 10, 2.20, часа и 3.20 сутринта. Това не мога да обясня. Не мога да обясня защо Интерпол не е обърнал внимание. От три години не съм получила отговор на нито един от въпросите. Защо е толкова трудно на властите да докажат, че бебето е починало? Това не би трябвало да бъде трудно. Отговорът на полицията е недостатъчен и непълен. Резултатът от разследването се състои от документ от полицията, в който се цитира дословно документ от болницата. Това е документ от аутопсията. Но а, валидността на този доклад никога не е била проверена, но Интерпол прие това за чиста монета. В момента аз съм. А, в момента моят случай е а, приключен не знам кога ще бъде разгледано обжалването, което подадах преди 12 месеца. Делото три пъти се приключва. Всеки път, когато... Всеки път то приключва по-бързо и отнема повече време, за да започне отново. Всеки път имам три дни да обжалвам Това е много трудно, особено когато живееш в друга страна. Но ние успяваме. Властите в Обединеното кралство и аз мисля, че отговорът на комисията беше да ме препратят към различни доброволни платформи в Испания, които нямат правен статут. Не успорвам тяхната полезност, но те не ми помагат, тъй като аз живея в Великобритания. Възможно ли е това да е единственият ресурс за едно толкова сериозно престъпление? Много е важно да се хвърли светлина не само върху моя случай, но и върху всички в Испания. Доколкото знам, има 150 сигнала за отвлечени деца след раждането. Ние имаме нужда от правосъдие. Искам да чуя и други европейски граждани дали са е, загубили децата си. Крайно време е да започнем, е, да спрем да говорим за, за, за това, че сме загубили децата си. А моето дете, аз не загубих детето си. Детето ми беше откраднато. Всъщност е, никой не, и никой не търси едно мъртво бебе. Призовавам Комисията по петициите да потърси отговори или поне да окаже подкрепа на мен и други подобни а, хора. Много е трудно да живея с това, не само за мен, а и за другите ми деца. Това отнема страшно много време. Време, от което другите ми деца имат нужда. Друг въпрос, който беше повдигнат е следвания. Много от тези, които могат да дадат отговори на въпросите, е, устаряват. Според мен забавянето на разследването е неприемливо, защото когато тези хора напуснат е, този свят и отговори, възможността за отговорите ще изчезне. Благодаря. Възхищавам се на коража ви да дойдете до тук и да откриете сърцето си по този начин. Всичко това е много разтърсващо за всички нас, въпреки че е много трудно да намерим конструктивен път напред. Но е, изпитваме съчувствие към вас. Сега ще дам думата на Европейската комисия. Благодаря. Ще продължа на испански. Комисията отчита сериозността на тези случаи и изразява уважение към коража на вносителите. При цялото ни уважение към вносителите, е, през 2002 година беше подадена първата петиция и комисията вече прие становище, в което казва, че за съжаление няма връзка с приложението на европейското право и следователно Европейската комисия не може да предприеме нищо. 2012 година комисията е наясно с ситуацията и следователно не е редно комисията по петициите да държи тези петиции отворени. Напълно обосновано е парламентът да изслуша вносителите е, на публично заседание, но за съжаление Европейската комисия не може да се намеси. Европейската комисия иска да обясни още един път на вносителите защо, за съжаление, не може да се намеси. За съжаление, независимо от факта, че съществува харта за основни права, която отразява основните ценности в Европа и която отразява основните права, на които се основава Европейския съюз и които трябва да спазва държавите членки, хартата е приложима само когато има нарушение на европейското право. В този случай комисията през 2012 година Комисията заяви, че тези въпроси са предмет на семейното право и Европейският съюз не регулира тези области, в това число Брюксел 2. Същите принципи се прилагат и спрямо намесата на комисията в процедурите на, европе... на испанската администрация. За да направи това, трябва да има нарушение на европейското право. Това би било така, ако има е, трафик на хора. В, в, в, е, в случая става дума за период, в който Испания не е била длъжна да прилага директивите за борба срещу трафика на хора. През 2000... Тези директиви са били транспонирани през 2013 година. Искам да повторя, че националните власти са тези, които трябва да извършат разследването. Въпреки, че Европейската комисия няма правомощие да се намеси, това не означава, че начинът по който са били разследвани тези случаи е правилен. Националните органи имат ангажименти в областта на правата на човека и ако вносителите смятат, че правата им не са зачетени, сте прави, можете да се възползвате от възможностите в съда в Страсбург и да заведете дело в Страсбург възоснова на Конвенцията за защита правата на човек. Председателката, трудно е, трудно е за всички нас. Сега ще дам думата на колегите. Госпожа Кертан Дарлинг има думата. Благодаря много. Наистина бях ужасена, когато из, из, прочетах тези петиции и представеното на родителите. Аз наистина бях ужасена от това, че не никакво нормално разследване не е било а, проведено. Това е като че ли е допълнително изтезание на, на, на родителите. Така че трябва, трябва да направим нещо повече, отколкото залегналото в препоръката на комисията. Аз съм тук в тази комисия от последните избори на сам а, имаше петиции, които оставихме отворени, които са по някакъв начин и свързани с хартата на основните превра. Като че ли тази комисия понякога е последното последния на начин да се, да се въздейства въобще последната инстанция. А, тук, тук в, в, в, в случая, когато става дума за а, британско дете, отвлечено в испанска болница, тук става вече дума за транснационална транснационален казус. Също, същевременно временно можем да, да разглеждаме тези казуси също така в а, светлината на трафика с а, човешки същества, защото и най-малките са също човешки същества. А, виждам и ужасяващо това, че родителите трябва да доказват, че може би техните деца са е, живи, изправени пред тази стена от мълчание и безразличие. Така че наистина много е, много е смела вашата постъпка. Сега, ба, моите предложения така, за да докажем своята солидарност с родителите е са следните. Първо, да напишеме на съответните испански министри сестри, настоявайки да се проведе едно задълбочено разследване на тези на тези казуси, колкото до особено за казуса Апълби. Ще поискаме информация относно начина по който е проведено разследването. Ще трябва да, да видим също какви допълнителни действия биха били възможни, за да подпомогнем на родителите. Наистина нашата, нашата комисия е мястото, където хората трябва да, из, да излагат своите проблеми, тъй като когато всички други възможности са из, из, изчерпани. Предполагам, че има и други жертви в Обединеното кралство, може би хора, които не искат публично да излагат своите проблеми. Е, предполагам, че има и други в, други в други страни, така че считам, че ние трябва да поемеме своята отговорност и наистина да упражним натиск над испанското правителство с, за да бъдат проведени конкретни и подробни разследвания и да престане това изтезание спрямо родителите. Госпожа Кавесон, благодаря на на а, вносителите на петициите за това, че имаха смелостта да ни представят тази тъжна действителност, която, чието жертви са теб. До сега бяхме предимно свидетели на тяхното желание да се борят, но същевременно бяхме и обезкуражени от това, че като че ли никой не искаше да потърси истината, но вие имате право на истината. Това е едно от основните човешки права. Тук става дума за 300 хиляди откраднати деца или бебета, но на практика не разполагаме с никаква достоверна информация или регистри, които да могат да ни дадат а, точна, точна представа, точна църква. Е, църквата, болниците, министерствата на труда и социалните грижи трябва да работят заедно в е, сътрудничество, за да ви предоставят е, необходимите доказателства, за да можете после да заведете дела. 95% от случаите биват класирани към дело, просто защото няма никаква информация, няма никакви доказателства. Родителите не искат и не се обръщат към нас, за да а, плачеме заедно над тяхната съдба, а искат да бъде проведено разследване. Разследване обаче трябва да се, може да се провежда, когато има някакво нарушение. А, в случая нямаме нищо, но, но тук бихме могли да а, наручи, на, да, на, да а, настояваме за това, че липсата на, адми, на административни данни, липсата на регистри е, е само по себе си нарушение. Същевременно трябва да можем да наблегнем и на това, че няма достатъчно а, не са спазени всички а, условия за правна закрила. Мисля, че ще можем да стъпиме на решения и препоръки от комисията Юри а, и на основата на това новата работна група, която бе създадена днес, може да се самосезира с въпроса. Ние също така бихме могли да работиме в сътрудничество с тази работна група и да излеземе с заключение. Аз споделям вашата мъка и разбирам отлично, че вие искате да защитите своите права. на, на времето може би е имало някакви причини или някакво обяснение на това, че деца са давани на други семейства, но не става въпрос на морал, така че ви призовавам към морал. Господин Нат и всички разполагате само с по 2 минути. А, не, не, не не знам, може, може ли някой да не се чувства застрамен от поведението на неговото правителство. Аз поне съм, съм много... Изпитвам много дълбок срам от това. Всички трябва да се обединим днес и да кажем, че е, всичко трябва да се направи. Всичко, което беше казано от двамата, които започнаха своите изказвания. Всичко това е абсолютно вярно и те са абсолютно прави, че искат да бъдат да получат необходимата информация. А аз мисля, че бихме могли да се обърнем има, можем да се обърнем и към и към а, е, е, вис, високата иерархия на, на църквата, към архиепископата, защото не, забравяйте, не, не забравяйте че освен обещание, че а, монахините са длъжни и да а, се подчинат на решенията на архиепископата. Но ако Ватик, ако не, не, и Ватикан е реагирал много лицемерно в продължение на тези години, но, но сега е време Ватикана да се обърне към испанския архиепископат и да им нареди да предоставят информация. Благодаря, казва Беатрис. А, наистина това е един урок по смелост. А, вие искате правосъдие. Защо? Да, прави сте, това са престъпления срещу човечеството, това е търговия с човешки същества, това са а, получаване на незаконни средства – и от друга страна пълно безразличие и бездействие на властите. Така че тези петиции трябва да продължат да бъдат открити, докато не са предприяти някакви конкретни действия. Аз лично съвсем не се очудвам от казаното от вас. Моята политическа партия повдигна въпроса в парламента за да бъдат взети мерки и църквата да бъде принудена да, да сътрудничи и да отвори архивите и предостави необходимата информация. Министерството на правосъдието правос, правосъдието а, назначи съдя-следовател за координиране на действията по тези казуси. Но струва ми се, че отвъд това и ние бихме могли да свършиме доста работа и да ви помогнем. Обсъдихме проблема тази сутрин. Е, необходимо е да се преразгледат разпоредбите на член 51 от е, Хартата за основната права. Е, създадахме работна група, която ще бъде натоварена с проследяването на дейността по тълкуване на хартата на основните права. И трябва наистина да бъдем абсолютно наясно с нещата, за да бъдем компетентни, когато обсъждаме тези въпроси. Господин Мариас, аз бих искал да чуя и другия колега от Испания и след това ще взема думата в заключение. Албион. Eh, Благодаря. Искам да благодаря на заявителите за работата, която са свършили, за това, че се застъпват за разследване на тези престъпления. Испанската държава е позволила на хората да останат безнаказани. И свързана с това и католическата църква, те не са предприели съответните мерки, така че да се разреши да се разрешат случаите, да се разследват случаите с откраднатите бебета. Откраднатите бебета са била мярка за репресии при режима на Франко, но в последствие тази практика е станала бизнес. На жените им се е казвало, че бебето им е умряло след което бебето е било продавано. Това е станало бизнес. Тези жертви, жертвите имат право да разберат истините, истината. Децата имат право да знаят кои са родителите им, а родителите имат право да знаят къде са децата им виновните трябва да бъдат подведени под отговорност. Испанската държава е потушавала скандала, не е разследвала тези случаи и в такъв случай комисията трябва да действа. Комисията не отговаря адекватно на тези петиции, защото тук става дума за нарушаване на човешките права. Добре, след като е така, жертвите не могат да бъдат оставени да страдат е, десетилетия наред. Настъпил е моментът парламентът да предприеме съответните действия. Исканията, на Заявителите са ясни. Те искат архивите да се отворят. Те искат да се признае техния статус на жертви. Те искат да отворят архивите на клиниките и на болниците. Те искат ДНК анализи. Това е европейски въпрос, защото в крайна сметка става дума за човешки права, но също така и защото някои от тези деца не са останали в Испания. Има и още един въпрос. Мисля, че всички депутати трябва да имат трябва да имат едно и също време за изказване. Някои колеги говориха повече време, така че е, всички трябва да сме равнопоставени, защото за какво иначе правим дебата? Имам още две неща, които искам да спомена. Трябва да предприемем действия като комисия по петиции в рамките на работната група по защита на правата на децата. А и на второ място трябва да се отнесем до испанските власти и да ги накараме да предприемат съответните мерки. Благодаря. Роси. Благодаря. Искам да благодаря и да поздравя всички заявители. Благодаря за вашите изказвания. Те много те ни достигнаха, те много ни развълнуваха. Скандалът в Испания се разрази, възбуди много е, чувства. Скандалът започва от 60-те години и явно такива неща наистина са се случвали в Испания. Обърнах се към испанското правителство да разкрия какво наистина се е случвало. Разбрах, че испанската държава прикрива нещата, които са се случвали. Е, социалистическото правителство е имало проекто закон, представен пред Конгреса, е, но какво се е случило след това? Е, казало се, че трябва да се говори с прокуратурата. Създадена е била специална прокуратура, имало е протокол за редовни срещи с представители на жертвите, Имало е протоколи, имало е работна група в Министерството на правосъдието, заедно с работна група от Министерството на здравоопазването. Работело се с Испанския институт по, токсик... по токсикология. Обсъдени са въпроси за защита на личните данни, създадени са били съответни формуляри, създадени са генетични и ДНК профили. Всичко това е, се е случило, но не е достатъчно. Както социалистическото правителство, така и е, правителството на НП са предприели много мерки. Естествено, много неща могат още да се направят, ако човек иска да помогне. Нито един политик, от която и да е партия, не може да остане без ДН и да не иска да помогне. Много отдее на тестовете вече не са актуални. Много е, от свидетелите са починали. Е, фактите е трудно да се съпоставят, но така или иначе е, петицията би трябвало да остане валидна и ние като комисия по петициите ще направим всичко възможно, така че истината да излезе наяве. Ако може да направим нещо, което да помогне за разследването, кажете ми, ще го направим. Последният оратор – От името на НП искам да кажа, тази петиция е много важна. Аз прочетох всички 11 петиции. В началото бях шокирана. Всички тези петиции засягат отвличания на новородени деца, отвличания в 60-те години. деца, които би трябвало да са живи днес. Повечето от жалбите са заведени през 2011 година. Тези случаи не, не, бя, не ми бяха известни, за това се опитах да намеря подробна информация. Е, видях, че между 40 и 99 година около 200 до 300 деца са били отвлечени. А преди две години имаше около 200 2000 официални жалби. И имаше ексхумации вследствие на тези жалби. Много някои от хората, които бяха идентифицирани като отговорни за тези престъпления, бяха арестувани. Единият обвиняем почина. Имаше 70 годишен доктор, който все още работеше. Някои от престъпниците вече са известни и са били известни но всички тези престъпления са продължавали. Ние не може да се занимаваме в такъв смисъл с всички тези престъпления, защото престъпленията са огромни и вероятно в бъдеще ще, получат, ще получим още повече жалби от този вид. Може би трябва да се свържем с испанските власти и да помолим правителството да предприеме съответните разследвания. Има нещо общо между всички тези казуси. Заявителите единодушно заявяват, че властите не искат да предприемат разследвания. Или ако има разследвания, те приключват много бързо. Зная, че много години са минали, но въпреки това има много медицински начини, по които могат да, се, да продължат разследванията испанското правителство би трябвало да направи всичко възможно, за да стигне до задоволителни резултати. Ние като комисия може да се свържем с този, с испанското правителство, да кажем, че ние се занимаваме с тези петиции и че очакваме още петиции да постъпят. Надяваме се в такъв случай испанското правителство да се загрижи да предприеме съответните действия. Господин Мариас, благодаря. Аз исках да говоря последен, защото исках да изслушам всички испански колеги. Аз съм също ужасен от това, което чух. Не разбирам защо се е случвало това, каква е причината, не разбирам. Каква е целта на тези отвличания. Става въпрос само за търговия с деца. Е, може би е, говорим като цяло за 300 хиляди случаи. Явно това е широкомащабно престъпление. Докато слушах, си спомних историята на Испания. Явно това е систематична практика на испанската държава. Разбрахме, че режимът на Франко, католическата църква са замесени и нещата малко се проясняват, защото от правна гледна точка нещата са странни. В е, Гърция казваме, че е че дори едно бебе да живее само една минута, ние го смятаме за човешко същество с човешки права, дори то да умре след раждането. Но ако се казва, че едно бебе не се смята за човешко същество, ако не живее 24 часа, това, това е странно. Откъде идва това твърдение? на какво правно основание се изказва това твърдение. Това, то, тези отвличания са се случвали именно в рамките на 24 часа. И ако децата не са регистрирани и не са смятани за човешки същества, ако не живеят до 24 часа, то това само улеснява тези престъпления. Това не са били човешки същества в такъв смисъл, по тази дефиниция. Доказателствата са малко, достъпът до тях се отказва. Ясно е, че трябват средства, но когато се отвличат деца, при отвличане на деца, държавата трябва да се намеси в разследването. Тя трябва да го инициира. Но явно демокрацията е отказала тук. През 50-те години в Гърция също имаше много случаи на деца, регистрирани като мъртвородени. И в последствие са се оказали нелегално осиновени. Много от тях са били пренесени в Штатите. Може би е време да отидем на мисия в Испания. Нека разучим как стоят нещата. Имаме и заявител от Обединеното кралство, заявител, заявителка, която е, която е родила в Испания, т.е. имаме трансграничен елемент и става дума за защита на правата на европейските граждани. Тук се намесват много фактори. Факторите за достъп до правосъдие, просто аспекта за прозрачността. Така че комисията не е права, че, че петицията трябва да се приключи, трябва да се затвори. Не, напротив, трябва да има разследване. Трябва да се помогне на хората, които искат да накарат испанската държава да предприеме мерки. Съвършвам, госпожо председател. Държавата трябва да насрочи изслед... разследвания. Паравана трябва да бъде премахнат. Димната завеса трябва да се вдигне, защото когато се отвличат деца, това е престъпление и престъпника трябва да се накаже. Много е трудно да приключим но разбирам, че всички колеги искат петициите да останат отворени и ще ги а, изпратим. Всички те ще бъдат изпратени на създадената днес група по правата на човека. За мен е поразително това, че през юни тази година министърът на правосъдието е признал, че това е истинска социална и лична трагедия за хората и повтори ангажирамента ангажирмента на правителството да сътрудничи с НПО, за да се улесни достъпа до информация. Той обяви, че 600 от крадна, че делата на 600 откраднати бебета остават отворени. Няколко седмици след това пленарната асамблея е отхвърлила предложението за резолюция, в което се призвава правителството да предприеме редица мерки, в това число и анкетна комисия, която да създаде база данни с ДНК и да признае правата на родителите. Това е което се случва в Испания. Изумена съм от това, което се случва. Е, изумително е, че това е било отхвърлено в пленарна сесия. Можем да препратим това към работната група. Ще изпратим писмо на Испанското правителство и ще посочим това, което е казано днес тук и ще ги насърчим да предприема следващата стъпка. Защото тук има нужда от наказателно разследване. това число и достъп до архивите. Независимо от това дали са църковните, болничните и полицейски архиви. Но трябва да има достъп до архивите. Ето това е, което можем да направим според мен. Искате ли да кажете още нещо? Напълно съм съгласен, но нека да кажа нещо следното. Испания има международно споразумение с Ватикана, според което църковните архиви са недостъпни. Ето защо трябва да изпратим писмо на Ватикана – и да поискаме Испанската епископална конференция да предостави неограничен достъп до църковните архиви, които са щитени с дипломатически протокол и да се нареди отварянето на тези архиви и да и епископалната конференция да принуди Онези, които трябва да кажат каквото знаят. Само искам да подкрепя предложението да се изпрати писмо на Ватикана. И второ, даваме, често даваме думата на вносителите на петиции накрая. Хубаво ще бъде, ако те искат да, се, да им се даде думата, за да чуем какво мислят по тези предложения. Госпожа Кабезон, само едно пояснение. Не е очудващо, че е, няма желание за предоставяне на информация. Това, което искат е, жалбоподателите, е това, което трябва да направим. Ние трябва да изпратим писмо и да поискаме комисията да направи разследване за това дали може да се гарантира правото на информация или не. В този момент, като председател на тази парламентарна комисия, за първ път някой иска от мен да изпратя писмо до Ватикана. Малко се колебая, но в писмото до испанското правителство, можем да ги помолим те да предприемат действия. Нашата институция е неутрална по отношение на религията и на мен ми е малко трудно да го направя. А, не, не, не, не искайте думата. Не. Не. Без друго не помагате. Може ли да направим следното? Ще напишем писма, но ще изразим притесненията, които бяха изразени и ще включим това, което каза господин Нари, т.е. правото на църквата да не да не говори. Може би можем да повдигнем въпроса двустранно. Католическата църква има международен статут. Самият папа каза откровенно, че има нужда от прозрачност и че насърчава прозрачността за всичко, което църквата е, е извършва, това число и грехът е, на пропуска и на опущението. И бихме могли да поискаме да се повдигне този въпрос на двустранна основа пред съответния диоцес. След една минута преводачите ще си тръгнат. Можем ли да направим това? Okay, we'll... Via the diplomatic mission we can address the Catholic Можем да се обърнем към католическата църква, защото църквата има международен статут. Тук не става дума за религия. Можем да изпратим писмото, предложено. А, знаете ли какво? Може и да ме поканят. И да приключим това седание на положителна нотка. Надявам се, че всички вносители сте усетили, че ние ви подкрепяме напълно и сме до вас в исканията ви за прозрачност, справедливост и съчувствие. Всички вие говорихте дълго. Сега давам думата на Руд за една минута. Единственото, което ще кажа е благодаря ви. Днес постигнах повече, отколкото постигнах за 3 години. Благодаря. И сега, колеги, благодаря ви за този дълъг ден. Мисля, че, заслужават, че си заслужихте вечерята тази вечер.